So, good morning everybody. Добро утро на всички. Много моля, заемете места. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, recht уважаеми колеги. Добре дошли на нашето последно заседание на преди лятната вакансия. Казвам на всички ви добре дошли. Днешния дневен ред е на ваше разположение. Имате ли предложения? Коментари очевидно не. В такъв случай можем да продължим. Първо, преводаческия режим. Имаме всички, всички езици, с изключение на фински, латвийски, литовски, слова, словашки, словенски и хърватски. Останалите езици са на разположение. След обед тези езици ще бъдат на ваше разположение. От 9.30 имаме гласуване. Ще трябва да побързаме. Искам да обърна внимание, че е, имахме връчване на награда, мисля, че всички са информирани, за, така че ще прекратим, за, ще прекъснем за кратко за гласуването към 1010.15, за да чуем повече по този въпрос. Днес след обед в 15 часа ще направим групова снимка на членовете на комисията, на всички, които са тук. Казвам го от сега. Тъй като ще има фотограф, използвайте обедната почивка, за да се разкрасите фризьори, козметики и така нататък. Така че подгответе се. Хубаво е всички в 3 без 5 да са тук, за да можем да продължим е, заседанието с господин министър Шпутник. Мисля, че 5 до 10 минути ще ни бъдат достатъчни. След което след обед ще трябва да се променим. За първото официално заседание ще съм сред вас, но след обед ще отида на съвета ЕПСКО в Люксембург, социални въпроси и така нататък. Така че колегата ще ме замести. И така. Е, това бяха моите съобщения. Имаме дневния ред от заседа... Е, протоколите от заседанията 15-16 юни, 23 юни. Имате ли предложения за изменения и коментари? Нямаме. Точка четвърта от дневния рент. Е, създаване Европейска платформа за подобрено сътрудничество с цел превенция и предотвратяване на недеклариран труд тема на колегата Георги Пирински. Е, след малко ще го помоля да ни информира накратко по въпроса. Вече са проведени срещи по линия на триолога. Имаме Проведена е третата среща и доколкото съм информиран, дискусиите са протекли в открит и конструктивен дух. Така че говорим за напредък по различни текст, частове от текст, е, части от текста. Колегата Пирински е тук, така че заповядайте, господин Пирински, имате думата. Uh, Благодаря, господин председателю. Здравейте, госпожи и господа. Наистина, господин председателю, три, три странни срещи бяха проведени вече на 16 юни на 6 юли и с нощи. И аз с радост мога да потвърдя е, общата ви преценка. Наистина тези три странни заседания протекоха в, в конструктивен дух с е, заявено желание от всички страни да се отбележи напредък. Това, което бе признато, господин председателю, че е, сложната тема за недекларирания труд е наистина належащ въпрос. Не можем да си позволим е, да отлагаме и да протакаме, трябва да положим откровени усилия за постигане на общо приемливо решение. И първият е, Първата тристранна среща протече в рамките на латвийското председателство. Направихме общ преглед на подходите по въпроса и мисля, че постигнахме сериозен напредък в преодоляване на недоразуменията. Второто и третата ни заседание бяха посветени на разглеждане на конкретни текстове от предложението. Не започнахме от най-трудните текстове, за да запазим така началното ускорение, което струва ми се и постигнахме. Е, втората заседание бе открито от е, люксембургския министр Шмидт, който ясно заяви, че там темата е приоритетна за люксембургското председателство, което поставя акцент върху социалната програма. В този дух протекоха и дискусите. Осъмте текста, които успяхме да обработим, са член 2 цели, член 3 мисия, член 7 действия, 8 сътрудничество, 9 е, възстановяване на разходите, 10 финансова подкрепа, 11 преразглеждане и имаме 11А по наше предложение за възможност за разглеждане на конкретни индивидуални случаи в платформата. Комисията също активно помогна, подпомогна е, напредъка в е, трилога по един от важните е, текстове, член 2 цели, комисията се съгласи да предложи компромисен текст, но ще го обсъдихме и принципно приехме, така че искам, господин председателю, днес да отделя малко повече време по отделните текстове и обсъдените въпроси по тях. Искам само да подчертая, че ние те първо ще разглеждаме най-съществените въпроси. Общия формат, създаването на платформата, членството в платформата и конкретните задачи. И това са въпроси, с които ще се заемем от началото на септември. Поне две заседания ще имаме през самия месец септември, но работим с е, целта да постигнем е, съгласие в рамките на настоящото председателство. Това е. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Пирински. Мисля, че е, можем да проследим е, работата и очакваме следващите види, следващата информация за напредъка, за което ви благодарим, с което стигаме до точка 5 от дневния е, е, е ред пазарен достъп по отношение на пристанищата. Сега ще чуем Рина Роня Кари. Благодаря, господин председателю. На първо място благодаря на докладчиците в Сянка. Проведохме много, вече много конструктивна среща е, поразгледахме различните мнения, както и възможността да проведем конструктивна дискусия в комисията. И искам да кажа, че основната цел на комисията е прозрачност и равнопоставеност на доставчиците на услуги в пристанищните комплекси, което е добра отправна точка. Постигнахме съгласие в моето проекто становище. Аз насочвам вниманието си основно към основни теми, така че не очаквам особени промени в тази част, но говорим основно за правата на работниците, гарантиране на правата, гарантиране на безопасност на труда на работното място. За комисията общо взето това не се разминава с нашето мнение. Ние смятаме, че всички обръщат внимание безопасността на, на труда. Измененията и становищата, предложени от мен, се отнасят за целия регламент с цел гарантиране не само здравето и безопасността, заетостта, но и всички права на работниците. По какъв начин доставчиците предоставят услугите и тук става ясно, че трябва да потърсим е, е, съответно, да поискаме съответно съответни умения от работниците, т.е. те да бъдат достатъчно квалифицирани, за да не се излагат на излишна опасност. Разбира се, необходимо е, е да има е, и съответно оборудване, но така или иначе е, трябва всички страни да положат усилия. Е, комисията трябва да обърне внимание на това и ние трябва да поговорим и за това, кои са доставчиците на услуги. Като парламентарна комисия по заетостта, ние трябва да обърнем специално внимание на безопасността на труда, а също така и колко потенциални доставчици на услуги могат да да се конкурират за това. Работниците също трябва да имат възможност да развиват своите умения да вървят в крак с развитието. Така че работодателите трябва да създадат условия за това. Т.е. работниците да бъдат в крак и в състояние да запазят работните си места. Разбира се, всичко това трябва да се намери отражение в колективните трудови договори и да се избегнат други промени в работните условия в портовете, в пристанищата. Защото, както в други сектори, има и браншове, има случаи на нарушение при сключването на договори и неподходящи работни и трудови условия. Така че ние тук трябва да гарантираме хубава, добра рамка за колективното трудово договаряне. Знаем, че социалните партньори отстояват тези права, но ние трябва да се погрижим за зачитането и спазването на изискването така че да речем правото, да бъде защитено правото на стачки на работниците. Ако се наложи, те трябва да могат да стъчкуват. Като което, означава, което пък за да се избегне социалните партньори трябва да бъдат присъстват и участват в целия процес, а не едва в края Консултации с тях трябва да се провеждат непрекъснато. Това са моите встъпителни думи. С интерес очаквам коментара на докладчиците в Сянка. Искам само да спомена, че 3 септември е крайният срок за изменения. Председателят благодаря да помоля докладчиците в Сянка да вземат думата на първо място Вероника Лопе Фонтан... Тук ли сте? Заповядайте. Благодаря, господин председателю Добре, завърнал се е, сред нас. Е, първо искам да кажа няколко думи о, като общ коментар. Е, чухме, че на 3 септември ще трябва да гласуваме Бен невъзможно е да се водят преговори до тогава. Има известни разминавания в нашите виждания, за които ще говоря. Понякога говорим за технически въпроси, но въпросът е политически. На първо място благодарност към докладчика за представения доклад. Е, опазване на здравето и безопасността на работещите и подходящо трудово законодателство са водещи моменти в е, този доклад. Има и неща обаче, с които не съм съгласна. Тук трябва да внесем нюанси. Например, изменение 5 съгласно съгласна съм с докладчика, че спазването на социалните и трудови права трябва да бъде на лице, но това е минимално изискване доброто име на оператора на пристанището звучи твърде субективно. Трябва да се промени след това. Изменение 6. Тук става дума за осъществяване на услугите от компетентните органи това може да се смята и за нелоялна конкуренция между частни изпълнители, особено ако става дума за фирми. Изменение 8 става дума от съображение за сигурност да се ограничи броя на предлагащите услуги. Причина за ограничението трябва да бъде ясна, а тук нямаме такава ясна причина. Опасявам се, че това може да доведе до произвол. След това, изменение 12. Тук ми се ще да получа известни разяснения по текста на измененията. Може би нещо не разбирам, е, нуж... може би има разминавания в различните езикови версии. Е, след това то, е, изменение 11 ус безопасност за пасажирите е, и е, стоките. Тук всяко пристанище има свои изисквания за безопасност и операторите трябва да се съобразяват с тях. Избягване на допълнителни услуги, водещи до по-високи разходи, това ще доведе до, ще бъде в ущърп на ефективността на пристанищата, ако се наруши баланса между трудовите и социални условия. И в заключение отново благодарност към докладчика, защото това е сериозен доклад и аз оценявам високо нейните усилия. Благодаря колегата Брандо Бенифей има думата. Благодаря, господин председателю. Уважаема госпожо докладчик, на първо място благодаря на вас и, и секретарята за при това, че приехте нашето предложение за отлагане срока за предложение за септември. Това ще ни даде не само повече време за размисъл по това досие, въпреки че той има доста дълга история в Европейския парламент, тъй като става дума за много сложен законодателен акт и много важен би било жалко сами да си скъсяваме времето и да се лишаваме от възможността да навлезем в подробности това би довело до непълноценно разглежда предложението на комисията поради липса на време. Благодаря и за проекто становището си. Аз поделям идеята, че е необходимо да обърнем по-голямо внимание на прозрачността, значението да се разгледа колективното трудово договаряне като основно право съгласно европейските договори възможност за обучение на работещите по отношение на здравните и стандарти за безопасност. Това е наистина важно с оглед на това, е тази особено опасна професия в Европа. Съгласно последните статистики на Евродак, всяка година над 4000 работници умират при трудови злополуки и огромен брой са жертва на опасни на трудови злополуки. Познавам лично работата в в пристанищата и смятам, че трябва да предприемем решителни действия. За това приветствам внесените в тази посока изменения. В заключение искам да кажа, че ще бъде много важно ние да приемем текст с ясно послание към колегите в парламентарната комисия по транспорт. Надявам се, че ще успеем да постигнем добър резултат в интерес и на пристанищата и на работещите в тях лично. Благодаря. Председателят, благодаря. Да чуем колегата Стевенс от ЕКАРЕ, но мисля, че госпожа Макинтайр ще говори вместо нея. Благодаря, господин председателю на, ние смятаме е, е, аз говоря от името на колежката, която не се чувства добре. На първо място благодарност към докладчика за свършената работа. Екаре напълно подкрепям всякакви мерки, които ще подобрят защитата на здравето и труда на работниците, макар че имаме различно мнение относно нивото на защита, но сме притеснени по отношение на обхвата на становището и няма да можем да подкрепим изменения, които променят общата посока и обхвата на, на документа. Знаем, че това ще бъде оспорван файл и трябва да гарантираме, че каквито и мерки да се предложат, те да бъдат пропорционални при зачитане принципите на субсидиарност, особено що се отнася до заетостта и социалното законодателство. Притеснени сме от някои изменения и аз всъщност подкрепям казаното от колегата от ТНП. 5, 6 и 7 са изменения, по които тя вече говори, но 4 и 8 като изменения твърде много разширяват обхвата. Притесняваме се и за 10 то и 11 то изменение. Не сме убедени, че са толкова важни и насъщно необходими тук. Изменение 15 е твърде прескриптивно, е, като предопределя споразумението с социалните партньори на европейско ниво. И освен това изменение 20 ни притеснява, тъй като е, тук се включват много сериозно бреме и сериозни изисквания. Така че внимателно ще разгледаме всички изменения, но нашето основно желание е да се ограничим в своите правомощия и общата цел на това предложение. Смятаме да работим конструктивно с докладчика. Председателят благодаря. Сега госпожа Улда Търнес. благодаря. Позволете ми да благодаря на докладчицата за изготвения текст и за взаимодействието и с докладчиците в Сянка. Оценявам и това, че успяхте да удължите крайния срок за внасяне на изменения. Това значително улеснява работата ни. Нека изтъкна, че групата на либералите би подкрепила всяка една инициатива, насочена към подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на пристанищата. Лично аз обаче не споделям политическата позиция на докладчика и това едва ли е изненадващо. Но да оставим политическите ни различия на страна. Кои са трите, според мен, основни елемента? Първо, Комисията по заетост трябва да разглежда този доклад от гледна точка на заетостта. Това бе казано и от госпожа Макинтайр. За мен това е от особено голямо значение – трябва да наблегнем на аспекта, свързан с заетостта. Говорим не малко за по-доброто регулиране, за това какво трябва да направят комисията и съветът, така че действащата нормативна уредба наистина да е в съзвучие с принципите на по-доброто регулиране. Едновременно с това парламентът е и с законодател, т.е. на него се пада важна роля при приемането на добра лесна за разбиране нормативна уредба, която е пригодна за постигането на поставените цели. Затова всякакви промени в текста трябва да отчитат единствено и само аспекта, свързан с заетостта, трябва да допринасят и за до усъвършенстването на доклада. Не бива да го осложняваме ненужно. Докладчицата прави някои констатации, като например, че увеличаването на броя на доставчиците на услуги на пристанищата води до влушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Аз изказах своите съмнения във връзка с тази констатация по време на първата среща с докладчиците в Сянка. Изисках от докладчицата да ни даде разяснения. Продължавам да смятам, че тази констатация е доста съмнителна. Бих искала докладчицата да ни даде реални доказателства за съществуването на такава връзка. Освен това, внесените от докладчицата изменения създават впечатлението, че конкурентоспособността на пристанищата и високите стандарти за защита на правата на работниците са взаимоизключващи се величини. И тук бих искала да ми се дадат допълнителни разяснения, да ми се докаже, че съществува такава взаимовръзка. Още веднъж благодаря на докладчицата. С удоволствие ще продължа да си сътруднича с нея. Благодаря. Сега би трябвало да дам думата на Карима Дели, докладчик в сянка на зелените, но не я виждам в залата. Не знам дали няма да я представлява някой нейн колега. Не. Сега би трябвало да дам думата на СПД, но няма да го направя, тъй като тази група не е излъчила докладчик Сянка. Европа на нациите и свободите. Извинете, оттеглям това, което казах преди малко Лаура Гея от името на СПД. Благодаря, господин председател. все още не сме излъчили докладчик сянка по този документ. Ще се опитаме да го направим. За съжаление, работим по много документи. Анализирахме предложението на нашата колега. Ще внесем редица изменения, по които ще работим заедно с колегата си в Комисията по транспорт, който отговаря и за този текст. Можем да приемем някои от вашите аргументи, други не. Ще се опитаме да участваме в заседанията на докладчиците Сянка. Така ще си създадем и обща позиция по текста. Благодаря за това, че бяхте кратка. Не виждам докладчика в Сянка на Европа на нациите и свободите. Опитвам се да ускоря темпа на работа. Моля да ми отвръщате със същото. Э, господин председател, э, э, по същото време дойдохме в тази комисия. Не сме определили докладчик в сянка по този въпрос, но продължаваме да размисляваме, тъй като искаме да изберем това, което смятаме за най-уместно и да работим по него. А, искам да поздравя а, госпожа докладчика за нейната чудесна работа, като кажа също така, че трябва да бъдем много внимателни и много бдителни, когато приемаме този доклад. Не трябва да вървим към една наднационална Европа в вреда на страните членки, които губят свои правомощия а, по отношение на а, пристанищните а, операции. И когато става дума за трансатлантическия договор, така наречен договор ТТИП, е, който той гледа ще подготви предаването на нашите е, пристанища на американците. Нещо, което не трябва да стане. Благодаря. Председателят, благодаря. Госпожа Данута Язовецка. Благодаря, господин председател. Предложението за регламент е трети пореден опит на Европейския парламент за регулирането на пристанищата. По време на миналия парламентарен мандат не успяхме да излезем със своя позиция. тъй като не постигнахме споразумение по въпроса за достъп до пазара. Компетенциите в тази област са споделени между Европейския съюз и държавите членки. Седем държави членки Испания, Франция, Латвия, Малта, Швеция, Франция и Италия изразиха резерви във връзка с принципа за субсидиарност. Радвам се, че докладчицата се е ограничила в рамките на мандата на нашата парламентарна комисия. Въпросите, свързани с защитата на правата на работниците, здравословните и безопасни условия на труд и изграждането на умения, са темите, върху които трябва да се концентрираме. Докладчицата не би трябвало да излиза с предложения, които да поставят ограничения върху конкурентоспособността на пристанищата. Съгласна съм с колегата Лопе Фонтане. Благодаря. Колегата Мариас. Благодаря, господин председател. Предложението за регламент се отнася до компетенции. Упоменахме принципа за субсидиарност, който следва да бъде спазван. В момента, поради решенията взети от тройката в Гърция, Гърция принудително изпадна в положение, при което се нарушава правото на Европейския съюз. Наскоро тройката принуди Гърция да предприеме действия по отношение на пристанищата в Пирелс и Солун. Действия, които по никакъв начин не са свързани с прилагането на законодателството на Европейския съюз. Защо? Защото държавите членки разполагат с компетенции да вземат решение за това кой законодателен акт да се прилага към техните пристанища. Какво ще проистече от решенията взети на срещата на върха? Ще проистекат нарушения на трудовото ни законодателство. Предвижда се строг преглед и осъвременяване на системата за колективно трудово договаряне и за стачка или локаут. Така, всъщност, няма да могат да бъдат спазени много от правата на работниците, закрепени в съответната европейска директива. Обсъждаме прилагането на политиката спрямо пристанищата, но Гърция в момента по отношение на пристанищата се оказва в положение принудително наложено и от тройката. Принудени сме да предприемаме определени действия, за да получим заем по Европейския механизъм за стабилност. Принудени сме, например, да приватизираме пристанищата си в Солун и Пиреус. Много е добре, че обсъждаме законодателен акт за пристанищата, но Европейският съюз ни наложи режим за приватизиране на пристанищата, режим, който няма нищо общо с прилагането на европейското законодателство. Следващият колега, господин Акер. Смешно е, че обсъждаме пристанищата точно сега, когато Люксембург поема председателството на Европейския съюз. Люксембург няма излъз на море. В моя избирателен район има редица пристанища, които се справят добре, сключват договори с Китай, Индия и други бързо развиващи се економики извън Европейския съюз. Съгласно изменение 13, правото на стачка или локаут не бива да нарушават дейността на пристанища, когато трябва да се предприемат спешни мерки. Но видяхме какво стана в Кале, видяхме в каква степен бе нарушена дейността на това пристанище. Това изменение де-факто може да парализира пристанищата в Европейския съюз и в Обединеното кралство. Не бива да го приемаме. Пристанищата в Обединеното кралство функционират много добре. Така че, ако няма проблеми с нещо, защо трябва да го поправяме? Не допускам, че искахте да кажете нещо иронично по адрес на флота на Люксембург. Сега думата има представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Благодарим на докладчицата за социалното измерение, което придаде на нашето предложение. Както знаете, за нас това досие е много важно. Доказателство за това бе конференцията, която организирахме миналия юни. Тя бе посветена на социалното измерение. Законодателното ни предложение се вписва в приоритетите на комисията Юнкер, сред които са и заетостта и растежът. То се отличава от предходното законодателно предложение, тъй като се основава на принципа на пропорционалност, не се стреми към налагането на еднозначен модел за функциониране на пристанищните услуги. Радваме се, че Измененията са съсредоточени върху аспекта, свързан с заетостта. В Комисията по транспорт ще се обсъждат всички останали аспекти, които не са малко. Според нас трябва да се спазва принципът на субсидиарност. Не бива да се създава прецедент, насочен срещу действащото законодателство в социалната сфера в държавите членки. Трябва да сме и внимателни във връзка с позоваването на конвенциите на Международната организация по труда особено в частта за достъп до пазара. Там е изключена дейността обработване на товари. Тя е изключена от приложното поле на текста. С удоволствие ще продължим да си взаимодействаме с докладчицата и докладчиците в сянка, за да постигнем добър резултат. Председателят, благодаря. Накрая позволете ми един кратък коментар. Сигурен съм, че докладчицата ще отчете всичко казано по време на днешните дебати. Аз лично смятам, че по-добрият пазарен достъп до пристанищни услуги няма непременно да доведе до понижаване на социалните стандарти. По-доброто регулиране не се свежда до липсата на такова или до по-малко регулиране. Крайният срок за внасяне на изменения е 3 септември. Нашата комисия ще гласува на 12 или 13 октомври. Комисията по транспорт ще гласува на 9 и 10 ноември. Преминаваме към точка от дневния ред 6 ще ми трябват списъците ми за гласуване. Нека прекъснем за малко. Dann steigen wir jetzt ein in die Abstimmungen. Пристъпваме към гласуване. Wären Sie gegebenenfalls bereit, mir wieder... Бихте ли били така любезни да изслушате това, което казвам? Би ми се искало да продължим работа. Dann rufe ich auf den Tagesordnungs... Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Докладчик е Патрик Леарик. Предстоят две гласувания. Не са внесени изменения по този доклад. Първо ще гласуваме електронно. Второто гласуване ще е поименно. Пристъпваме към електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Два гласа в повече от НП. Един глас в повече от НП. Забележката ми не е политически мотивирана. Продължава да има един глас в повече от НП. Кой е това? Един член заместник би трябвало да си извади картата от устройството. <laughs> Yes. Сега всичко е наред. Резултатът е повече от ясен. 52 гласа за, 1 глас против. Гласуваме по проекта за законодателна резолюция по именно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Същият резултат. Приема се. Резултатът от гласуването ще бъде приложен към доклада. Ако няма възражение срещу тази процедура, ще процедираме така. Виждам, че няма възражение. Благодаря. Точка 7. Социално предприемачество и социално новаторство в борбата срещу безработицата. Тук ни предстои по-дълго гласуване. По този доклад са внесени 180 изменения. Докладчик е колегата Вероника Лопе Фонтанье. Тя имаше немалко работа в качеството си на такъв. Съвместно с докладчиците в Сянка изготви 23 компромисни изменения, по които ще гласуваме днес. Броят на измененията показва и колко активно е работено по доклада. Компромисно изменение Х по точка 1. Кой е за? Против? Въздържали се? имаше повече гласове за, но имам все още нужда от помощ, за да мога да преценя какво е мнозинството. Изменение 57 на Мариан Харкин по точка 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 на Хайнц Бекер. Кой е за? По това изменение има устно изменение. Доколкото знам, го имате и в писмена форма. Някой иска ли да ни представи устното изменение? Не, допускам тогава, че то е отпечатано в списъка ви за гласуване. Няма възражения срещу устното изменение. Кой е за изменение 59 с устното изменение? Против? Приема се. Поне аз така мисля. Да. Изменение 61. Кой е за? Благодаря. Против? Изменението се отхвърля. Изменение 62. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 63. За. Против. Изменение 63 се приема. Компромисно изменение и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 71. За. Против. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 гласа за, 18 против. Приема се. Изменение 72. Няма да гласуваме по него, тъй като е само езиково изменение. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение J по точка четвърта. За, против, въздържали се. Изменение 780 80 за, против, въздържали се. Приема се. Знам, че всички вече сте уморени малко преди лятната вакансия, но моля вдигайте по-високо ръка. Изменение 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение К за, против, приема се. Изменение 86 за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно изменение L за. Против. Нека за всеки случай проверим електронно. Моля, гласувайте. Е, е Всички ли гласуваха? Край на гласуването. трябваше да мога да преценя и преди електронното гласуване. Изменение 91 за, против, приема се. Изменение 93 за, против, отхвърля се. Благодаря. Изменение 94 за, против, приема се. Изменение 95. Изменение 95 отпада. Изменение 96. За. Против. Приема се. Компромисно изменение М. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 105 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 105. Öffnet. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ако бяхте вдигали по-високо ръка, нямаше да има нужда да гласуваме електронно. Изменение 106. Кой е за? Изменение 106. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение П1 за против, въздържали се, приема се. Изменение 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 120, по него има устно изменение –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 Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Наистина, имахте право, като поискахте електронно гласуване. Отхвърля се. 125. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение КУ. За, против, против, въздържали се, приема се. Изменение 130 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение R за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 135. Али абгестимт? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 136. За. Против въздържали се, приема се. 137 за, против. Резултатът е ясен, отхвърля се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема 145. Електронна проверка по 144. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 146. За. против, отхвърля се, компромисно изменение Т за, против, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 и 156 са идентични. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение У за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 е съвместимо с 165. Гласуваме по 166. За, против. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 166. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с малко мнозинство. 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 168 отпада. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение В за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, Електронна проверка по 177. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 178 за. Против. Въздържали се. Приема се. 176. 176 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение дубъл В, за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 е оттеглено. Изменение 2 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Изменение 24. За, против, нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с Отхвърля се с 29 на 24 гласа. 25-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 26. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение е. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение е едно. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 31 за. Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F Сусно изменение. Да, видях колега Бенифей. Устно изменение по компромисно изменение F. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам просто да поправя една грешка, допусната при изготвянето на компромисното изменение. Във втората част липсваше, така както бе договорено с докладчика госпожа Лопе Фонтане и секретарията, следната формулировка Let whereas structural funds and European programs should contribute to modernizing economic structures, including social economy, бих искал да се добавим including the social economy represented by different types and sizes of undertakings. Т.е. да представлява социалната економика, представлявана от предприятия различни по вид и размер. Благодаря. Колега, мисля, че всички разбрахме за какво става дума. Кой е за, против, няма гласове против. Приема се. Гласуваме по компромисно изменение F. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против. Нека проверим електронно.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 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Г за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 48. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст на становището по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 44 гласа за, 6 гласа против. Поздравления за докладчицата. Резултатът от поименното гласуване ще бъде приложен към текста на доклада. Няма възражение срещу това. Ще процедираме така. Dann haben wir herzlich zu begrüßen. Сърдечно приветствам с добре дошла госпожа Гарсия Перес. Тя ще ни представи наградата, която бе връчена. Добре дошла! Would you like to would you like to say something? You're inside of that item. Would you like Гарсия Перес. Госпожа Гарсия Перес, добре дошли в нашата комисия за обяснения и за връчване на наградата. Сърдечно ви благодаря и ви давам думата. Благодаря, господин председател. Ще изчакам малко. Само две минутки. Е, не се безпокойте. Преди две седмици асоциацията от Кастилия Леон е, посети Европейският парламент, за да се запознае с работата на институциите и реши да благодари на Комисията по въпросите на заетостта и социалните въпроси за нейната помощ за хората с увреждания. И затова бихме искали да дадем наградата на нашата малка регионална асоциация на вашата комисия. Комисията по заето си социални въпроси. Защото става дума за различни асоциации на хора с увреждане. В случая става дума за хора, които са глухи и е, незрящи. не трябва да забравяме а, онези, които най-се нуждаят от нашата подкрепа. Ето това е наградата, която те а, е, са присъдили на вашата а, е, комисия Значи това е а, наградата на Асоциацията на а, глухите и слепите от Кастилия и Леон, която е председателя на Комисията по заети социални въпроси. So. Така. Благодарим от сърце. Искам да обърна внимание, че тук Става дума за малки организации, но проблема в никакъв случай не е малък. Става дума за 2 милиона и 700 хиляди души <clears throat> в Европейския съюз, Швейцария и е, Турция. Не става дума за възраст. Е, но <clears throat> все пак 1,7 милиона от споменатата цифра са хора над 60 години, но <clears throat> около 1 милион не са навършили 65 години, така че наистина е важно да се обърнем внимание на правата на тези хора. Това е само кратка информация по въпроса. А е, за наградата ще се погрижим, ще намерим подходящо място, за да е, може ясно да се вижда тази така връчената ни награда. I might also add because uh, I was Може би е, трябва да добавя нещо, тъй като съм представител на комисията заедно с Гарсия Перес. Те са тук. Е, и двете са а, не, глухи и слепи и се интересуват има ли хора, които имат проблеми с е, било с двигателния апарат, било с слуха в този парламент и затова бих искала да посоча, че в тази комисия всеки ден работим заедно с депутати, които гласоподавателите са избрали да ги представляват и взимат решение в парламента. И това е много насърчително. Защото равенството на хората с увреждане е един от нашите приоритети и се радваме, че техни представители участват в работата на парламента. Аз бях поканена като представителка на нашата комисия. Радвам се, че представители на тази асоциация додоха тук, за да представят наградата. Благодаря. Искам да дам думата на колегата Корсън. Е, имам сериозно основание за едно проучване, е, което е, специално за хората с увреждания. Благодаря. Комитетът подкреп... комисията подкрепи тази награда с много сериозни основания хората, които са слепи и глухи, са напълно изолирани от обществото. Ние имахме миналата седмица работна закуска, в която участваха и представители на парламента. Е, организацията бе представена и всички бяха изненадани да узнаят какви потребности за общуване имат тези хора. Искам да обърна внимание, че нашата комисия играе водеща роля в прилагането и следенето на изпълнението на конвенцията за тези хора. Започваме приложението на доклада за приложение който специално обръща внимание на тази целева група, на техните потребности и смея да кажа, че искрено се гордеем с факта, че в тази комисия има трима души с увреждания, които работят. Това ще ни даде възможност да обърнем по-специално внимание на нуждите и правата на тези хора чрез нашата работа. Мисля, е, че с начина по който обявих, е, моето обявяване и е, речта на колегата се получи едно засичане. Колегата Коза участва в едно проучване, посветено на това явление. Това е което исках да кажа в началото това е един много, едно много сложно явление. Не става дума само за хора слепи и глухи, а за едно взаимно влияещо си явление с отражение върху целия живот на тези хора, така че държа да обърна особено внимание. И така, благодаря. А сега пристъпваме към точка 8 от нашия дневен ред. Ще имаме нов списък за гласуване. Това е доклада на колегата Кукан. Доклад за приложението, резултатите и общата оценка на годината 2012, година на активност в напреднала възраст и солидарност между поколенията.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 въздържали се, приема се, 70 за, против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. 31 гласа за. Изменение 71 за. Против въздържали се, отхвърля се, 76 за, против, въздържали се, приема се, компромисно предложение е за, против, въздържали се, приема се, компромисно предложение е а, за, против, въздържали се, приема се, изменение 89 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис F. За против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за против, въздържали се. Приема се компромис ГФ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 проверка по 130, 123, извинявам се. Гласувайте се електронно. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против Ще ми се да проверим по електронен път. Не съм убеден. Така че 125. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се компромис хаш за против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 135 за против въздържали се, приема се. 136 за, против. Нека да проверим, за да сме сигурни. Гласуваме електронно по 136. Преустановете гласуването. Да, имаме ясно мнозинство. 137. Първа част Имаме разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто... Държите да проверим ли добре. Втора част на 137. 137, 7, втора част. Моля, гласувайте електронно. Нека да повторим, ако искате. Ние гласуваме за втората част на предложение 137. Председателя. Да, повторно гласуване 137, втора част. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Мисля, че е ясен резултат. 138 за, против. Също категорично се отхвърля компромис и. Кой е против сега? Приема се 143 за, против Нека да проверим. Моля, електронно гласуване 143-то изменение. Преустановете гласуването. Да, приема се компромис J или J. но Да за 148, мис... 138, мисля, че гласувахме. Два пъти за 100, втората част на 137 и пропуснахме 138. Не, казва председателят. Имаше объркване. Може би аз не обявих достатъчно ясно. Гласувахме повторно за 137 втора част и гласувахме след това за 138. Не сме го пропуснали. Имате ли съмнения в залата? 143 вече мина. Компромисно предложение Джей. Кой е против? въздържали се, приема се. Изменение 154 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим ли? Добре, 154. Изменение 154 ще бъде подложено на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Преустановете гласуването. Ето и резултата. So, dann sind wir jetzt bei 100. Така, 155-то изменение. Моля, гласувайте за. Против. Приема се. Добре, след като залата иска 155, гласуваме електронно. Готови ли сме? Преустановете гласуването. Отхвърля се. Стигаме до 157 изменение. За. Против. Измен... Раздържали се. Приема се. 158. 158 все пак трябва да го гласуваме за. Die Kollegin hat recht, wir stimmen ab. In a different form in the compromise. Okay, dann stimmen. Добре. Гласуваме за изменение 158. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Добре, електронно гласуване по изменение 158. Готови ли сме? Преустановете гласуването. Приема се 159 за. Против. Отхвърля се 160 за. Против. Също се отхвърля 161. За. Против. Нека проверим. Електронно гласуване по изменение 161. Преустановете гласуването. Приема се. 162 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема. Приема се 163 за. Против въздържали се, приема се 167 за, против, въздържали се, приема се 168 за, против, отхвърля се 169 за, против, Не е много ясно. 169 електронен вод. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 170 за.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 въздържали се, приема се 182 за, против, въздържали се, приема се 183 за, против, въздържали се, приема се изменение едно. за, против, въздържали се, приема изменение 2 за, против, въздържали се, приема се 3 за, против, изменени, е, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, приема се 5 за, 6 е, против, въздържали се, приема се изменение 6 за, против въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, изменение приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Е, е, е, изменение 10 е, за съображение А за, против, въздържали се, приема се. На А, А, А, изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение А за, против, въздържали се, приема се. И Изменение 17 са против, въздържали се, приема се изменение 18 за, против, въздържали се, приема се 20 за, против, въздържали се, приема се 21 за, искат да гласуваме електронно за 20, моля гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Приема се 22 за против, отхвърля се 23 за, против, въздържали се, приема се 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против. Отхвърля се 26 за, против. Приема се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се. Бих предпочел да проверим изменение 28. Моля електронен вод.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 Гласуваха ли всички? Преустановете. Приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се 35 за, против, отхвърля се 36 за, против,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 Kommt, jetzt erhöhen wir die Spannung. Ich will nochmal auf den... И, и, искам да припомня, че 3 без 5 трябва да бъдете всички тук издокарани, фризирани, обръснати, за да си направим обща снимка. <laughs> За вратовръзките не настоявам. Сега нека да гласуваме за да доклада като цяло. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Преустановете гласуването. 43 срещу 9. Поздравления за докладчика. Е, само момент отново за въпроса дали да добавим гласуването към, протокол, към протокола няма възражения. Добре, с това приключваме и в края на електронното гласуване имаме още два, два, ус, две устни питания, които искам бързичко да приключим към съвета, първо към съвета и към комисията. Две устни питания. Първо съвета, питането към съвета. Моля, гласувайте е по електронен път. Моля, гласувайте. Благодаря. Преустановете гласуването. Благодаря. И сега гласуването за въпроса, питането към комисията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Също се приема с това абсолютно точно и абсолютно на време приключихме електронното гласуване. Благодаря на всички колеги и обявявам точката от дневния ред, посветена на, бюро, на е, бюджет на Европейския съюз за 2016 година. Първо госпожа докладчика, но нека да изчакаме, моля, за маничко търпение. Моля, не водете различни разговори в залата. Уважаеми колеги, моля или заемете местата си, или преустановете разговорите, за да можем да изслушаме колегата доклад, колежката докладчик. Dankeschön, geht doch. Благодаря за проявеното разбиране. И сега е, колежката Дердър Клюн, надявам се не бъркам името й, има думата. Благодаря, господин председател. Това е, е становището за общия бюджет на Европейския съюз за 2016 година което неодавна одобрихме в комисия. Сега трябва да гласуваме по числата. становището изразихме за желание бюджета да обърне специално внимание на растежа, заетостта и особено младежката заетост, да може да се решат проблемите на бедността и младежката безработица. Необходимо е да се подкрепят мерки за социално приобщаване, за помощ за хората с увреждания, за онези, които са неактивни на пазара на труда. И за това поискахме пред, увеличено предварително финансиране за програмите за 2014-2016, особено по Европейския социален фонд, инициативата за заетост, фонда за приспособяване към глобализацията и фондът за помощ за най, хората в най-неблагоприятно положение. Беше посочено също така, че е необходимо да се помогнат микро, малките и средните предприятия и то да покажем, че ще ги подкрепим по най-добрия възможен начин. Бяха внесени редица изменения, които отразяват становището на комисията. Измененията са внесени, раздадени са, имате ги. И целта им е за по-добро действие на различните мерки по социалният фонд, например, да се създаде възможност за създаване на работни места. Същото се отнася и до проблемите на заетостта, по-добро финансиране на програмите по съответните бюджетни редове. Същото се отнася и до свободното движение на работниците, особено програмите за подкрепа на емигрантите, осигуряване на по-ефективна подкрепа на техните организации. Тук са също така и моите изменения за микрофинансирането, социалното предприемачество, за да могат всички тези области да получат по-добро финансиране. Това се отнася и за пилотните проекти, приоритетните дейности, където имаше редица предложения, 12 общо. И, е, е, значи, е, фактически съм внесла всички тези приоритетни действия по пилотните проекти, за да може с кочета Всянка сянка да обсъдиме различните приоритети и на по-късен етап да предложим изменения след като ги обсъдим с съхватителите в сянка. Значи измененията, които съм внесла на този етап, отразяват е, становището на комисията, изразено и в първоначалното и мнение по бюджета. А, е, сега ще разгледаме числата. 20 юли е срока за внасяне на изменения, така че ако има някой, който иска да внесе изменения, ще очакваме да ги получиме преди тази дата, за да можем да работим по тях през месец август и да продължим работата в началото на септември. Ще има заседание в 2 часа на всички, които работят по бюджета. Благодаря. Благодаря. Благодаря на докладчика. След това ще дам думата на колегите докладчи и е Сянка. Колегата Пирински. Къде е се е скрил? Нямам съм имал такова <laughs> намерение, просто имаше технически проблем на мястото, където седях преди това. Благодаря, господин председател. Позицията на съвета по проекта бюджета за 2016 година а, включва а, значителни а, средства, предвидени по, втори, по четвърти дял около 7 милиона евро и особено засегнате социалният фонд, тъй като близо 47 милиона евро са намаляванията за бюджетни кредити за плащания. Става дума за плащания за развитите райони и повече от има също така намаляване за преходните региони и за оперативна техническа помощ. Повече от 22 милиона е намаляването от предложението на комисията които се отнасят за специални правомощия в рамките е, на социалните въпроси. Е, става дума за отношения с социал, социо-економическите партньори и също и три важни програми за заетост и социално новаторство. Програмата Прогрес, програмата Юрос и програмата Микрофинансиране и социално предприемачество. Ние не можем да подкрепиме такива съкрещения, като се има становището на комисията Емпл и мандатът за триалога за 2016 година. И ясната ни позиция е да настоим за достатъчни бюджетни средства за а, областта на социалната дейност и приобщаването. Причините за това са добре известни. Знаем, че има изоставане поради нежеланието на съвета да предостави средства за прилагането на приоритетите на Европейския съюз. Съвсем не сме постигнали още задачите по програмата за 2020. Целта ни е да помогне да страните членки за борбата с безработицата, социалното изключване и бедността, да се подпомогне образованието, да се подобрят условията на живот на европейските граждани. Тези мерки а, трябва да противопостоят а, на строгите бюджетни економики. Затова а, на предлагани от съвета са абсолютно неприемливи. И заедно с докладчика Син Клун ние смятаме, че трябва да се възстановят или увеличат плащанията по Европейски социален фонд, също бюджетните средства по бюджетните редове. Младежка заетост, координиране, социални е, програми и помощ за иммигрантите, включително иммигранти от трети страни. И също така и програмите за микрофинансиране и социално предприемачество. Друга важна област това са административните разходи. Административният капацитет е ключова предпоставка за изпълняване на програмите и използване ефективно на бюджетните ресурси. Затова ще подкрепим измененията за възстановяване на предложенията в проекто бюджета или дори увеличаване на бюджетните средства за административни разходи. Не сме съгласни с предлаганите на съкръщения за административни разходи от докладчика. Нашата група ще внесе изменения в този дух за постигане на целите в областта на заетостта и социалните въпроси. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Улрики Требесиус за ЕКР. Благодаря, господин председателю. Измененията, предлагани от съвета, са стъпка във вярната посока, но не, не стигат достатъчно далеч. Ние вече отхвърлихме възлагането на мандат за триолога, тъй като основното предложение на комисията е стъпка във вярната посока, но е само стъпчица и не проявява достатъчно кораж. Е, разминаването между задължения и плащания трябва да се запълни. Какво се получава? 26 е, 2,5 милиарда с, евро, с Европейския съвет си прехвърля напред и назад. Ние трябва да отчетем фискалната ситуация и да намалим разходите в особено перспективни области, където става дума за конкуренция и а, основни разходи. Ние сме готови да преговаряме. Що се отнася до социалните разходи, тук трябва да поставим акцент върху субсидията субсидиарността. Тук се попада и охраната на труда и организацията на труда. Ние смятаме, че програмите трябва да бъдат постегнати. Сближаването в Европа няма да стане е, чрез социални програми на Европейския съюз. Трябва да се търсят потърси по-малко бюрокрация и по новативни методи в държавите членки. Е, аз мисля, че трябва да има имаме по други начин сближаване, в този дух ще бъдат и нашите предложения за изменение пред докладчика. Благодаря колежката Вебер от името на Алде. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците за тяхната работа. За нас позицията на съвета за средствата за социални въпроси и заето се е много разочароващо защото няма да може да инвестираме достатъчно в стимулиране на растежа и създаване на работни места. За програми като Еврос, като Европейски социален фонд, те се нуждаят от повече средства и се питам, как е възможно във време, когато ние се обръщаме към гражданите на Европа и им обясняваме, че искаме да създаваме повече трайни и устойчиви работни места, да се правят подобни съкръщения. За това приветствам измененията, които докладчика предлага, особено поради фактът, че те се отнасят до бюджетния ред за заетост и социални въпроси. Също така пред увеличаването на бюджетните кредити за Европейски социален фонд, защото абсолютно необходимо е да създаваме работни места и стимулираме растежа, инициативата за младежка заетост, включително измененията, където се отделят 40 милиона евро за микрофинансиране. Също така радвам се, че пилотните проекти, предложени от АЛДЕ, като а, възможност а, за увеличаване възможностите за заетост, също ще получи 1 милион евро, въпреки че това е по-малко от това, което а, не се искаше да получи. Но а, радваме се, че този пилотен проект а, има подкрепата на комисията и се надяваме, че онези, за които е предназначен, ще имат полза от пилотния проект. Очаквам да работя съвместно с докладчикът в бъдеще, за да се явим на гласуване с един добре подготвен доклад, с аргументирани искания за съответните бюджетни кредити. Благодаря. Благодаря госпожата докладчика в сянка на ГУЕ се извини, има среща с други колеги, нямаме други докладчици. За зелените Томаш Месерич. Благодаря на докладчика за неговата работа и ние Споделяме мнението на колегите, че предложението на съвета са разочароващи. Приветстваме предложенията за изменения на докладчика. Повечето от тях ни харесват. Но когато става дума за мандата за триалог, необходимо е наистина да се допренесе за създаване на устойчиви работни места и възможности за заетост Искам да подчертая три неща във връзка с това. Очевидно, всички или почти всички сме съгласни, че инвестирането в младежката заетост е много важна задача. Комисията го е казвала не също така. Защо а, няма предвидени нови бюджетни кредити за 2016 година а, за тази цел? И защо са увеличени бюджетни кредити за плащания а непредвидените. Значи, като средства, които не са освоени в многодишната финансова рамка, няма да бъдат върнати на следните членки, могат да бъдат използвани. И това може да стане примерно за програмата за младежка заетост. И затова особено важно е да увеличи, бъдат увеличени включително а, бюджетни кредити за плащане и предвидените бюджетни кредити. Както и господин Пилински, и господин Вебер е, споменаха, много важна е ролята на Европейския социален фонд в по-слабо развитите райони. Но преходните региони и някои по-развити райони, също региони също са засегнати от кризата. И за да постигнем целите на програмата 2020, да се укрепнат регионите и се помогне на най-озимен част от обществото, са необходими повече средства. И затова не сме съгласни с предложенията на комисията да се намалят средствата по тези бюджетни редове. Очакваме предложенията да бъдат приключени и да се осигурят достатъчно средства, за да може да се изпълняват безпроблемно програмите. И накрая ще разговарям с докладчика по всички пилотни проекти. И бих искал във връзка с това да подчертая, че моля за подкрепата ви за пилотния проект за онези, които завършват специално с зелена економика, да могат да намерят работни места и да им се помогне а също така да спомогнем за това да бъдат елиминирани някои от най-опасните вещества в европейската околна среда. Благодаря. Благодаря. Да, от е, Европа на свободата и пряката демокрация нямаме заявка. Все пак някой ще желая ли думата и Европа, е, Европа на нациите нямаме докладчик. Желая ли представител на парламентарната група да каже нещо? Не. В такъв случай ще помоля представителя на комисията Патрик Малеза да вземе думата за изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, благодаря на всички членове на комисията за предложените изменения и предложенията да се възстанови проекто бюджета на комисията в подкрепа на растежа, заетостта, социалния диалог и микропредприемачеството. Приветстваме тези стъпки, но имаме някои забележки по конкретни изменения. Ще започна с 62.03 за Европейският социален фонд за регионите. Предложението за 2 милиарда е много повече от това, което комисията оценява като нужди разходите, които се декларират от страните членки, се основават на миналият опит и на прогнозите. затова ние предвиждаме не около 900 милиона неразплатени в края на 2016 година. И това е максимума според нас, който комисията ще може да плати до година. По отношение на инициативата за младежка заетост, подкрепяме становището на зелените. Сегашните средства за отделени са 3 и милиарда и 200 милиона. Значи увеличение с 2,5 милиона, които ще отидат също така, ще бъдат предвидени бюджетни кредити, така че ние не можем да подкрепим това, което се предлага. Най-многото, което можем да платим са 2 милиарда. Най-много 2 милиарда може да платим при сегашното ниво на предвидени бюджетни кредити. Тоест увеличението от 2,5 милиарда се предполага увеличаване на предвидените бюджетни кредити. 6207 там се предлага намаляване на предвидените бюджетни кредити за информационни мерки и а, подготовка на членовете на работнически организации. А, докладчикът аргументира това за това, че на нивото на 2015 година на тези средства е било достатъчно. Комисията не е съгласна обаче. А бюджета за 2015 година беше много консервативен. Изпълнението на бюджета за миналата година е по-добър показател за реалните нужди, които имат работническата организация. 17 милиона бяха в 2014 година, докато изпълнението за 2013 беше 16,7 милиона. А така че ние смятаме, че проектът, който предлага комисията е много близко до реалните нужди на работническите организации, възоснова на изпълнението на бюджета за предишни години изменение 6208 за микрофинансиране и социално, пред, социално предприемачество. Имаме сериозни съмнения дали а, това не надхвърля обхвата а, на сегашните правни основания. Регламент а, 1100 96 от 2015 година и особено неговия 27-ми член, който определя действията, които могат да бъдат финансирани по оста на програма ИЗИ за микрофинансиране. Там не, няма да, не са включени средства за техническа помощ и технически дейности. Как членът предвижда финансиране на е, институционна е, помощ е, за тези, които осигуряват микрокредитиране, не за бенефициентите. Така че се съмняваме, че предлагането изменение ще бъде прието без да бъде предварително изменена правната основа, правните, да бъдат изменени правните основания за него. Член 5 от регламентът ИЗИ, който определя разпределянето по, на средствата по оси, там имаме 21% от целите средства на програмата за социално предприемачество – а, ние се съмняваме, че увеличаването на бюджетните кредити, предвидените бюджетни кредити, не надхвърля. Смятаме, че то може би надхвърля това, което се предвижда в този член. И затова смятаме, че не трябва да бъдат прем... сумите да променени. 62-30. То се отнася до фонда за приспособяване към глобализацията. Може би трябва да се обясни е, как, за, как, на, какви са доводите за 300 милиона, които комисията предвижда. Съгласни сме, е, че е необходимо е, бюджетните кредити за плащания да бъдат по-близко до предлаганите 50 милиона. Но бихме искали да посочим, че нареч с, с новия бюджет, който всяка година се гласува, има и суми, а, които получаваме от възстановяване на а, суми, а, о, които комисията получава. Така че, освен значи, новите средства, гласувани от бюджета, ще имаме през, през 2016 ще имаме около 30 милиона а, а, за предвидени бюджетни кредити от такива приходи от възстановени средства. А, е, при това положение а, смятаме, че предвидените 50 милиона ще бъдат прекалено много да се предвидят а, като бюджетни, предвидени бюджетни кредити. Благодаря. Благодаря. Сега искам да попитам, желаят ли колегите в залата да направят изказванията? Изказвания очевидно не. Обръщам внимание, че на 20 юли 12 часа на обяд е крайния срок за внасяне на изменения. Ще, гласув... ще гласуваме на 3 септември в нашата комисия, след което на 28 септември на 28 октомври въпросът ще влезе в пленарна зала и след това ще се гласува в края на ноември. Това е по тази точка на дневния ред. След това точка 11 Европейския семестър за економическа политика и координация за изпълнението на приоритети от 2015 година. Тук докладчик е колегата Серджо Готиерес Прието. Виждам, че е в залата. Така че е, ще му дам думата. Bueno, hacemos este informe de opinión para la comisión. Е, значи имаме е, становище от ЕКОН. Както знаете, това е втората крачка, втория етап, в който очаква а, нашата комисия. И, и, а, имаме а, програмите за стабилност. Ще, в самото начало а, ще а, кажа какви са а, а, а, нещо за демократичната легитимност. А, а, парламентът трябва да даде мнението си под специфичните препоръки за отделните страни по време, когато съвета е дал мнението си по този въпрос. А, значи ние не можем да променяме тези специфични препоръки, можем само да дадем мнение за тях. А, така че, вероятно, следващите препоръки а, да бъдат а, обогатени с това, което ние предлагаме. Значи, става дума за ограничения на третите членки, които трябва да уважават, изпълняват тези препоръки. И разбира се, националните парламенти обсъдят тези въпроси и става дума за един социален диалог вътре в страните. А, значи, оставам с впечатлението обаче, че а, сме свидетели на един процес, който има за цел да даде по-голяма легитимност на тези процеси, но в, на практика не виждаме това. Какво е, е съдържанието на документа? Става дума за инвестициите, за структурни реформи и е така нататък. es uno de los mayores problemas que hoy tiene la Unión Европейска. ки нещата страна по страна, имаме сериозни затруднения, тъй като положението е много различно. Има различно, различни ситуации в отделните държави и членки. Безработица, економическо ски растеж, бедност и така нататък. Така че търсенето на едини общо приложими решения за страните на изток, на запад, на север и на юг е просто невъзможно за задача. Тук, разбира се, трябва да четем и дребните букви. Разбира се, общ знаменател, да, повече инвестиции, да, данъчна отговорност, да, растеж, структурни реформи, разбира се, е, този растеж ще бъде постигнат по този начин. Нямаме обаче общо приложимо решение в един момент, когато положението в държавите членки е много-много различно. Тук разликите са огромни и за това се налага да вземем различни мерки. В конкретните препоръки по страни не, не съзирам конкретна стратегия, не съзирам амбициозна стратегия за преодоляване преодоляване на този дисбаланс. Говори, чухме мнението за мен, на МВФ, на ОИСР, има, чухме и мнението на Европейската комисия. Има големи различия в държавите членки. Различно е положението и на работодателите, и на работниците, и на трудовия пазар ам, в различните страни. Независимо, впрочем, дали те участват на трудовия пазар пазар или не. Е, нуждаем се от стратегия, нуждаем се от конкретни препоръки по страни, които да бъдат доразвити в стратегия за борба с тези различия. В проекто доклада се прави точно този опит това е, разбира се, само едно становище, доста ограничено по своя обем. Имаме въз... всичко на всичко две страница. Спираме се на три въпроса. Общия знаменател, преодоляване или ем, ограничаване на различията. Опитваме се да предложим следното. Данъчна отговорност, отговорно данъчно поведение. Е, според нас Европейската комисия след преразглеждане разглеждането на пакта за разсъбилност и ръщез, нещата все още не са намерили при практическо приложение. Нуждаем се от бежа и заетостта. Нуждаем се от решения за семейните предприятия и малките и средни предприятия. Въпросът е да се защити жилището, основното жилище, за да не се окаже, че хората ще останат без покрит над главата си. Особено обръщаме внимание на факта, че са необходими реформи. Реформи на трудовия пазар, тези пазарни реформи са необходими, ако искаме да преодолим, преодолеем и да намалим раздробеността, защото 90% от всички трудови договори в Европейския съюз са временни и има огромно разминаване между стари и нови договори, при договори с е, работнички, жени, е, млади работници и така нататък. Трябва да се погрижим също така, защото производителност заетостта и конкурентната способност да бъдат съчетани с достойно заплащане, достойни условия на труд и да безопасност на труда. Възнаграждението е сериозен проблем в Европейския съюз защото заплатите са важни за живота на хората. Трябва наистина да се съхрани европейския социален модел. Заетостта е всъщност пъпната връв, която свързва гражданина, гражданина с обществото. Качеството на работното място е обвързано и с достойно заплащане. 10% от работещите живеят под прага на бедността. При все, че имат работа и това е един огромен проблем за Европейския съюз Европейската комисия, която преди време критикува е, образуването на възнагражденията, сега продължава да настоява за намаляване на заплатите или дори увеличение с 0,5%, което е под нивото на инфлация. Това означава, че хората нямат възможност да работят и да живеят в достойни условия. Безработицата също е сериозен проблем. Дългосрочната безработица се е увеличила и социалните помощи за безработица намаляват. Социалните разходи се съкръщават и именно за това има хора, които са дългосрочно безработи и вече не получават помощи, което води до социална маргинализация, до обедняване в Европейския съюз. Трябва да помислим сериозно за минимално трудово възнаграждение, иначе няма да можем да гарантираме заетост често трябва да помислим за това хората да имат гарантиран минимален доход, особено ако отглеждат деца. И в заключение още нещо за пенсионното и здравното осигуряване. Мисля, че данъчната отговорност е обвързана с социална отговорност, а в много държави членки забелязваме, че тази социална отговорност в резултат на структурните реформи и други съкръщения е сериозно накърнена. Е, ако искаме Европа да тръгне към растеж от макроекономическа гледна точка е важно тук помощта да не идва на час по лъжичка, а особено семействата, пострадали от кризата, да могат да се възползват от нея. Председателят благодаря. И аз искам да попитам нещо, за да не сбъркаме, 90% от трудовите правоотношения в Европейския съюз а, а, са временни договори. Говорим за 90% от новите договори, които сега се включват, а не изобщо от договорите. Просто да съм сигурен, че сме се разбрали. Сега, за от името на НП колегата, колежката София Рибейро. Аз ще cumprimentar o колега Сержо Gutiérrez Preto Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за свършената работа. И разбира се, ние имаме и предложения за изменения. Успяваме да се разберем докладчика. А сега няколко малки уточнения. А, значи, подготвили сме един амбициозен доклад, чиято цел е да покаже, че заетостта е много важна част от европейският семестър. Необходими са структурни, амбициозни структурни реформи, по-добра политика за заетостта в страните членки – и това е основата на нашите препоръки. Ако ние правим определени препоръки, но са необходими повече усилия за възстановяване на растежа, за да може да се поощри растежа, особено устойчивия растеж. има някои е, неща, които са особено важни аспекти на този въпрос. Трябва да се е, е, направят структурни реформи със специално внимание е, да се обръща на, на младите. Трябва да се е, насърчава приобщаването на младите, включително на дългосрочно безработните и онези, които са най-уязвими членове на обществото. Трябва да продължи тази система на приобщаване чрез повече солидарност. Сега за минималните заплати в в всяка страна трябва да се мисли каква трябва да бъде минималната заплата по отношение на изискванията за конкурентоспособност. Но тук също трябва да помислим за устойчивостта. С социалните партньори трябва да се води диалог, който да осигури прозрачност и устойчивост на тези процедури. И, накрая, нашето становище трябва да обърне внимание на най-важните проблеми, на най-важните реформи. Някои от миналогодишните предложения не са включени в тази годишните препоръки. Мисля, че трябва да се възползваме от възможностите, които европейският семестър осигурява и Европейският съюз не трябва в никакъв случай да предебрегва социалните въпроси. Значи броя на, на безработните е прекалено голям. Като докладчик сянка за становището, а, а, а, а, трябва да кажа, че ще направим конкретни предложения за а, изменения в предлагания текст. Сега от Думата на, има представител на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред е, и аз искам да благодаря на докладчика за работата му по това становище. Е, на първи прочет е, се опитахме да намерим общи позиции по въпроси, по които имахме различия миналата година, особено приоритетите. Ценя високо опитът да се разбере нашата позиция. Нещо, което докладчика е направил. Значи започваме годината с а, а, много добри стартови позиции. Очевидно, положението не е еднакво в страните членки по отношение на дефицита, безработицата а, и а, хода на реформите. А, съгласни сме, че пазарът на труда навсякъде има нужда от реформа и необходим също така баланс в а, тези реформи. Има някои области, където а, ще трябва да поработим по-опорито, за да намерим а, компромис – да стигнем до компромис. Това се отнася особено до шести параграф. Има връзка а, между несигурна заетост и временна заетост. В девети параграф също се говори за несигурна заетост и а, временна заетост. Не трябва да се смесват тези две неща. Знам, че това е част от един по-широк дебат, но трябва да се признае, а, че нестандартните видове заетост имат сериозни предимства за онези, които не биха искали да сключат безсрочни трудови договори. И а, пазара на труда показва, че има групи, които участват активно в трудовия процес на пазара на труда, иначе биха били изключени подобни групи. Много хора, особено в моята страна има много, които искат временна заетост или заетост на непълен работен ден. Друг въпрос е, че трябва да се, ако се придържаме към правомощията на нашата комисия, в такъв случай не би трябвало да има позоваване на данъчната система, на минималните доходи и така нататък. Като имаме това предвид, мисля, че пред нас е един добър документ. Ще направим конструктивни предложения за изменения и очакваме да работим плодотворно с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. А сега Мане Хатнан от Алде. Благодаря. И благодаря на Серджа за неговия доклад. За втори път работиме заедно под тази тема и виждам, че си положил значително големи усилия за да формулираш предложения, които очевидно не могат да бъдат 100% прияти от всички, но във всеки случай предложение, което до голяма степен отразява много от идеите, предложени от различни политически групи в парламента. И това е добре, защото това улеснява работата ни и по-лесно ще може да намерим, а, да стигнем до компромис. Е, ще кажа пак и на Андреас. А нещо, това е и в документа записано. Данъчната политика е различна за всяка страна. Тя, тя трябва да бъде диференцирана. Някой някои казват, че това е включено и в документа, но когато става дума за специфичните препоръки за отделните страни, просто положението е различно. Трябва значи да се осигури по-голяма свобода на данъчната политика в страните членки. И онези страни, които имат такава фискална свобода, трябва да вземат мерки чрез продуктивни инвестиции, за насърчаване на заедостта. Онези, които нямат такава възможност в своята данъчна политика, трябва да кажем, че ако става дума за един истински а, а, валутен паричен съюз, а, тези, които не разполагат с достатъчна възможност за данъчни маневри, трябва да носят не по-малко отговорност от останалите. Значи, необходимо е а, е, е, да разчитаме а, е, и на търсенето, и на предлагането. Много пъти, като че ли поставяме ударение само на една част от ударението, ще направим предложение за изменение в този дух. А, има а, също така препоръки, свързани с частната задлъжнялост на семействата. Не съм сигурна а, а, точно дали терминологията трябва да остане така. А но положението е различно в различните страни членки, това също трябва да се вземе предвид. Очевидно, а, а, някои от тези а, неща си се излизат извън правомощията на Европейския съюз и мисля, че ще можем да, нам, да стигнем до споразумение и по тези въпроси. Приветствам също така факта, че говорите за насърчаване на европейските инвестиции, за създаване на по, възможност по-голяма заетост. Същото и социалната инвестиции. Е, имаме доклад за социалната економика днес, економия днес. А, но но не, не се е, а, споменава ролята на а, а, социалната е, економика. Мисля, че и по това ще се успеем да се споразумеем. Има нещо важно. Значи трябва да има баланс между гъвкавост и сигурност. Последният, предишният парламент а, имаше нещо, което го говореше се за гъвкава сигурност, а, като че ли тази дума отпадна, тази, тази понятие отпадна от това, за което говорим сега много мнозина значи, не получават помощи за цялото време, което си търсят нова работа. Значи трябва да продължим, така да се каже, с чиста съвест работа по този въпрос. Говори се за все по-голямата несигурност. И тук много ясно чувам какво се казва, съгласна съм с много от това, което се казва, Съгласен съм, че има някои, които искат е, временна заетост, е, заетост на непълно работно време, но ако погледнем цялостната картина, трябва да кажем, че нямаме достатъчно информация, не разполагаме достатъчно информация. Е, знам положението в моята страна, но нямам представа достатъчно доб, доб, доб, добра представа за това какво става другаде. Председателя говореше за Статистиката за над 90% се споменаха, че това е само за новите трудови договори се отнася. Това са се факти, които отразяват реалното положение на нещата. Съгласна съм, че не може да сложим всичко в един кюб. Просто няма да бъдем прави. Трябва да разделим тези неща на различни е, е, групи, за да може да направим достатъчно убедителни предложения, защото ако сметим всичко, просто ще подкопаем собствените си доводи. Мисля, че това е важно. Знаете, че не, винаги съм насявала, че ни е необходима качествена информация. Надявам се да се създобие с още надеж, повече надежна информация преди да се оформа окончателното си мнение. Необходими са добри, добри работни места, съгласно дефиницията на, ЕМОТ, на, на МОД. А, иначе, ако не постигнем това, цялата ни работа е, ще бъде на вятъра. Трябва да се опитаме именно това да постигнем. Каквото и предложение да направим, то да бъде именно в подкрепа за постигането на тази цел. Цитира се доклада на МВФ във връзка с данъците. Мисля, че трябва да се използват всички инструменти. И, а, обаче настоявам, че данъчното облагане е в правомощията на страните членки. И прогресивното данъчно облагане а, е нещо, което е свързано с е, режима на строги економии. И приключвам с това. Мисля, че трябва да се добавят е, някои неща. Например, това, че регулаторните рамки на Европейския съюз е, трябва да бъдат в полза на създаване на работни места. Тоест, трябва да усъвършенстваме нашите регулаторни инструменти именно с тази цел. Според мен, важно е каквито и предложения да се направят. Не само защото идеите ни са блестящи, не поради политическите ни тежнения, а просто защото всичко, което казваме, трябва да бъде придружено с оценка на неговото въздействие. И накрая ще спомена факта, че страните членки трябва да премахнат всичко, всичко, което пречи на създаването на работни места, на по-високата заетост. Още един път благодаря за доклада. Очаквам да работим платформа с докладчиците и се надявам, ще можем да формулираме убедителни доводи в рамките на нашите правомощия, разбира се. Благодаря още един път за добре свършената работа. Благодаря. Сега би трябвало да дам думата на колегата Зубер, но тя е докладчик в сянка по друг доклад – и сега е на заседание на докладчиците в Сянка. Моника Вана от името на Зелените не е тук. Ще я представлява госпожа Джейн Ламберт. Благодаря, господин председател. Трябва да съм на същото заседание, на което е госпожа Зубер, заседание на докладчици в Сянка. Затова няма да мога да остана до края на разискванията, за което се извинявам на всички. Що се отнася до доклада на господин Прието, той според нас е една много добра отправна точка. Приемаме и аргументите на онези колеги, които заявиха, че трябва да се увеличи демократичната легитимност на целия процес. В светлината на случилото се тази седмица като се има предвид, че тази седмица демокрацията до голяма степен бе поставена под въпрос, мисля, че трябва да направим всичко възможно, за да подсилим демократичната легитимност на процеса. Съгласна съм с онези, които казаха, че трябва да обмислим как използваме, в какъв смисъл използваме формулировката несигурна заетост. Несигурна заетост означава заетост, която не дава права на хората и води дори до по-голяма социална изолация. Съгласна съм с някои от коментарите, които бяха направени по този въпрос. Би трябвало наистина докладчикът да изясни какво има предвид в точка 2. Какво има предвид докладчикът с частен дълг? има предвид дълг на дружества, изпаднали в несъстоятелност или задлъжнялост на физически лица. В някои държави членки задлъжнялостта на физическите лица в момента се счита за фактор, излагащ на риск цялата економика. В някои държави членки наистина има хора, които не могат да оцелеят до края на месеца с парите, които получават и трупат задължения по кредитните си карти, дори са принудени да заемат пари от някои доста съмнителни, дори криминални елементи. Искам да знам за какъв вид частен дълг се говори в точка 2 от доклада. И как точно е свързан този проблем с жилищното настаняване? Какво се има предвид с формулировката на английски язик first homes? Бяха повдигнати и някои въпроси, свързани с нарастващото неравенство Неравенството не може да бъде преодоляно само чрез по-активни мерки за борба срещу бедността, по-далеч сме от когато и да било от постигането на целите си за борба с бедността. Ще трябва да работим и за справянето с неравенството. Неравенството може да се окаже дори и по-голяма бариера пред участието в обществения живот, отколкото е бедността. Трябва да наблегнем и на въпроса за достъпа до основни блага. Трябва да наблегнем на това в доклада, както и по отношение на препоръките по страни. Не бива обаче да считаме за проблем в това отношение единствено бездумността. Моята държава членка е единствената, Чието пазар на недвижими имоти се упоменава в доклада на комисията. Положението на пазара на недвижими имоти и по-точно бързия темп, с който се увеличават цените, например в Лондон, се отразява на живота на хората. Понякога в моята страна хората трябва да се местят в ново жилище на всеки няколко месеца, защото не могат да си позволят найема. Едно подобно положение дестабилизира економиката като цяло, отразява се и върху живота на хората. Мисля, че трябва да разгледаме и въпроса за здравното осигуряване и правото на гражданите на здравни услуги. По време на миналия мандат аз бях докладчик по тази тема. Все повече хора нямат достъп до здравеопазване, тъй като могат да получават плащания и придобивки за здравно осигуряване единствено, ако преди това са работили. Знаем също колко е важна и стабилността на системите за социално осигуряване. Те са в основата на възстановяването. Ако се урежат разходите в социалната сфера, то економическото възстановяване става почти невъзможно. Обсъждали сме този въпрос и по време на миналия мандат. Наистина трябва да се гарантира минимални доходи, така че хората да могат до някъде да оцелеят достойно. Това е изключително важно и с оглед на економическото възстановяване на страните. В рамките на социалното партньорство е много важно да се установи диалог с социалните партньори. Това също е в основата на един стабилен процес на възстановяване. Няколко думи за инвестициите и разкриването на работни места. Моята група ще внесе изменение, в което ще се позовем на доклада за зелените работни места. В него също се упоменават препоръките по страни. Ще трябва да се обвържат двата доклада. Ще трябва да ги обвържем и с доклада за бедността, по който в момента работи госпожа Зубер. Така ще постигнем и нещо много важно, а именно съгласуваност в политическите си действия показаното от Мариам Харкин за фискалната политика. Онези, които имат марш за маневри тук, носят и известна отговорност. Какво трябва да упоменем от социална гледна точка във връзка с данъчното облагане? потенциално в някои държави членки се наблюдава тенденция в посока към регресивно данъчно облагане. Това се отразява върху доходите на хората. Председателят, благодаря. Сега би трябвало да дам думата на Лаура Аджея, но и тя междувременно отиде на друго заседание на докладчици в Сянка, госпожа Бицото от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Приемам някои от констатациите в доклада, но според мен той обхваща само част от проблема. Аз съм от Италия и там положението е доста тревожно. Безработицата продължава да е висока, 30%, с 6% пункта по-висока от 2007 година. 20,5% от италианските младежи са без работа, двойно повече отколкото преди 7 години. В доклада с право се отбелязва проблемът с намаляването на размера на трудовото възнаграждение, но не се упоменава същинският проблем, а именно разликата в нивото на трудовото възнаграждение между отделните държави членки. Има големи разлики между отделните държави членки. Това се дължи най-вече на големите разлики в разходите за труд в Европейския съюз и в рамките на вътрешния пазар. Ако не работим за решаването на този проблем, който всъщност се свежда до нелоялната конкуренция в целия Европейски съюз – то няма да можем да решим проблема с безработицата в някои държави членки. Нека ви дам няколко примера. Аз съм от Венето в северо Италия. Там има много сериозен проблем с транспорта. Много италиански дружества трябва да преустановят дейността си, тъй като са засегнати от нелоялна конкуренция от други държави членки, най-вече от източна Европа. Превозвачите от тези държави не спазват действащите правила. Нерядко те извършват дейността си, като не спазват директивата за каботажа не спазват и изискванията за максимално време зад волана. Ако не се справим с подобни проблеми, няма да се справим и с останалите. Няма да се справим и с същинския проблем. Това е проблемът с безработицата. Има проблем с разходите за труд – Предприемачите в Италия, допускам и в други държави членки, не назначават нови служители, тъй като това им струва прекалено скъпо. Но на хиляда километра от Италия на територията на Европейския съюз не се спазват действащите правила. Това е една форма на социален дъмпинг. Мисля, че нашата комисия трябва да прояви повече смелост. Все пак ние сме комисия по заетост. Нека кажем какви са проблемите в прав текст. Не ние, а младсинството определи каква ще е съдбата на Гърция тази седмица. Едно младсинство взе решение за съдбата на 11 милиона гръцки граждани. Не говорим по този въпрос, но бяхме свидетели на истинска революция през изминалите няколко дни. През изминалите няколко дни Европа се промени. Промени се подходът ни към Европа. В доклада не се опоминава и още един изключително значим проблем миграцията в Италия и в други държави от Средиземноморието ежедневно навлизат хиляди мигранти, пресекли Средиземно море. От това проистичат социални проблеми, които засягат всички наши граждани. Вчера отново път бе блокиран от незаконни иммигранти. Бе блокирана пътна артерия в туристически регион, поради което много от нашите предприемачи трябваше да преустановят работа. Ако не се не работим за решаването именно на тези проблеми, няма да постигнем нищо. Наистина ми омръзна да отправям препоръки и призиви към комисията. Ние сме комисията по заетост на Европейския парламент. За това или ще проявим достатъчна смелост, за да променим из основи Европа или през идните години Европа просто ще бъде обречена на крах. Не искам да съучаствам в нещо подобно. Знаем какво искат от нас гражданите. Надявам се, че през следващите няколко месеца нашата комисия ще се вслуша в техния глас – Надявам се, че ще работим наистина за доброто на нашите граждани. Нека не оставяме тройката или някой друг, който не се интересува от а, потребностите на нашите граждани да взема решения за съдбата им. Данута Язловецка. Dziękuję panie Благодаря господин председателю. Бих е, искала да изразя съгласие с колегите в техните поздравления към Серджо за качествения доклад. Изразявам също така съгласие с точка четвърта, по която Серджо ясно заяви, че държавите членки не са успели да постигнат необходимия баланс между гъвкавост и сигурност при реформата на трудовия пазар. Мариан Харкин спомена, че миналата година много често говорихме за гъвкавост и сигурност. Може би, Мариан, трябва да говорим за безопасна гъвкавост. Тогава работодателите ще мислят е, първо за сигурността и след това за гъвкавостта. Трябва да бъдем сигурни, че държавите членки гарантират и двата компонента в своята законотворческа дейност. Разбираме, че бизнесът се нуждае от гъвкавост, но пък бизнесът трябва да проумее, че работещите имат нужда от сигурността. Докладчика ясно и основателно очерта остава разликата в минималната заплата между отделните държави членки, между Люксембург и България тази разлика е 10-кратна. Нуждаем се от ясен и подробен анализ на целият този въпрос. Нуждаем се също така да анализираме въпроса за наемане на работници с цел да видим какво всъщност става защото някои от споровете, на които ставаме свидетели, тогава ще отпаднат. Не съм съгласна с казаното от докладчика по точка 7. Там той ни призовава е, към политика за преразпределение и ефективно данъчно облагане. Тук говорим за по-малко бюрокрация. Обикновено говорим за намаляване на данъчното бреме върху труда ще изразя съгласие с докладчика относно необходимостта да се гарантира социална закрила и стимули за по отношение на труда. Аз поначало съм за такива методи на трудовия пазар, които да насърчат млади хора, абитуриенти да си търсят работа. Защото в собствената си кариера и на други места съм виждала, че млади хора искат да работят и това е отрешаващо значение. Това определя тяхната мотивация. Така че нека не мислим само за тоягата, да помислим и за моркова. И след това в точка трета става дума за пенсионната реформа. Тя трябва да бъде устойчива и адекватна но също така и стабилна, защото много често, когато тук говорим за пенсионната реформа, е, говорим за стабилност. Благодаря си, давам думата на колегата Калве. Gracias. Благодаря, господин председателю. Много неща вече се казаха, за това ще бъда кратък. Само няколко думи искам да кажа. Приветствам чудесната работа на моя сънародник и приятел Серджо. И така, говорим за европейския семестър. Говорим за една нова, една по-добра Европа и прочие много точи. Аз също се вълнувам от и възторгвам от тези идеи, но за Серджо може би това е непосилен товар европейския семестър с всичките цели, осигуряване на работни места, равнопоставеност и така нататък. А, това е тема, по която той е свършил чудесна работа, засегнал е интересни и значими теми. Аз искам да посоча четири неща, които се надявам да бъдат полезни в по-нататъчната работа. Ето какво искам да кажа. Първо, упрекът който чухме тук за случилото се, не може ли да се смекчат нещата? Жалко, жалко, жалко, ще кажа, много идеологично звучи. Не е постигнато това и не е постигнато онова, има слабости, има грешки, от, но по-добре така, отколкото да говорим, за да изказваме съжаление. Този доклад е много навременен, защото големите жертви е, които бяха принесени, са резултатни или безрезултатни по съответната политика, политика вече са минало. И вече отчитаме по-положително развитие. Има добри неща, които забелязваме и тази набрана инерция трябва да се използва. Въпроса за частната задлъжнялост, въпросите понякога се задушават. Разглеждахме задълженията към банките, дисбалансите. Да, всичко това е въпрос, който трябва да припомним именно сега. Гражданинът, разбира се, трябва понякога да принесе жертви, но все пак обществото трябва да е в услуга на гражданина. Нека да кажем, че мнението на МВФ и ОИСР са важни, да, но внимание стига се до един момент, в който динамиката на равнопоставеност почва да ограничава, дори да задушава растежа. Така че въпросът е наистина много сериозен. Има неравенство и то понякога е толкова сериозно, че добива и отрицателни економически последствия. Данъчната политика се отнася не само за политиката в областта на труда, политиката на инвестиции. Всичко това, това вече се каза, това са политики на преразпределението. Е, е, не го, да, е, трудовия пазар е много важен момент. Понеже говорим за заплатите, е, нека да обърнем вниманието на разликите в социалните възнаграждения е, е, това е техническо понятие. Социална заплата означава да речем речем училища, обществен транспорт, хора, които получават едно и също, живеят различно, защото един не трябва да плаща за училище, а други не. Това е един момент, който трябва да отчитаме при бъдещата политика. И още нещо, което не искам да пропусна. разбира се, изразявам съгласие с казаното от госпожа Харкин и от другите колеги, но има един аспект, който не е чак толкова социален аспект, обаче по който европейския семестър се провали структурната реформа. И ако можем наистина да кажем нещо за макроекономиката изобщо, е, е че там има положителни а, моменти, но структурна реформа не се състоя. Нищо против моето правителство в Испания. Аз не съм гласувал за тях, но те полагат усилия. Факта. Но тук играят много външни фактори. Ниски цени на горивата, на течните горива, ниски лихви и третото вече го забравих, но все пак и все едно и то е външен фактор. А, да, и обесценката на долара, казва оратора. Всичко това е са влияещи фактори, но необходимата структурна реформа не бе постигната от европейския семестър и се боя, че Испания не е единствения пример. В редица държави структурните реформи не постигнаха кой знае какво. И този парламент, независимо от социалните въпроси, с които се занимава, трябва да отбележи и този въпрос, защото социално ще бъде много трудно след 2-3 години да завърти економическия цикъл. Но всичко това са само предложения, подхвърлени идеи, може би може да ги приемем. Надявам се те да са полезни на Серджио. Благодаря, казва председателя. Налага се обаче тук да се намеся. Имате по 5 минути за следващите изказвания, иначе просто няма да успеем да приключим на време. Колегата Бараш има думата. Благодаря, господин председател. Напълно подкрепям по-голяма част от доклада, въпреки че Европа днес е в трудно економическо социално положение. Много е важно обаче да се кажат някои истини в един подобен доклад. Бих искал обаче да спомена следното. В доклада става дума за частния задлъжнявост. Трябва да се попитаме също така и за конкуренцията между работниците. Също така да има баланс на пазара на труда между сигурна и несигурна работа. И защо тези три елемента са толкова важни и се наблюдават в толкова много страни членки? Но въпросът, който искам да подчертая, че днес капиталите циркулират свободно в цяла Европа. И това беше и казано вече с право. Не могат да се разделят социалните от макроекономическите проблеми. Защото ако не се занимаем с макроекономическите въпроси, няма да може да решим социалните въпроси. Е, очакваме като че ли економиката да се саморегулира, но виждаме, че това не става. Тоест, е, капиталите се движат свободно, но те подлагат много голям натиск и страните, и предприятията. Не можем да използваме само заплатите като регулиращ фактор. Именно по този начин се създава а, балонът а, и именно личната задлъжнялост е катастрофа за нашите съграждани и системен, много тежък системен риск за нашата економика. Тоест, очевидно трябва да се занимаваме с този въпрос. Това е сигуризацията на домакинствата. Но за да сторим това е необходимо да се заплаща справедливо за вложения труд. И тъй като е, държавите са хванати за гърлото е, от това състояние на нещата, <clears throat> те, е, е, те се опитват да привлекат е, продуктивен капитал. И по този начин е, сме свидетели на е, конкуренция изправят се работниците от различните страни, едни, едни срещу други. Тоест, насърчава се конкуренцията между тях от прекалено силният капитал. Значи, това е много важен елемент, на който трябва да се обърне внимание. Не може да имаме европейски проект, и аз работя, говоря в контекста на това, на което ставахме свидетели, че стана с Гърция. Тоест, не може да разчитаме на такъв проект, ако няма достатъчно силна регулация, която да предотвратява, примерно, избягването на плащането на данъци. Защото в момента виждаме противоречията, пред които сме изправени. Ако искаме една политическа Европа, трябва да се заемем с способността на капитала по системен начин да шантажира всички. Защото иначе няма да може да има социален прогрес. И ще се опитваме а, по един или друг начин а, да защитаваме работниците, обаче същевременно а, въвеждаме по-голяма гъвкавост на пазара, което е противоречи на техните интереси. Тоест, още един път подчертавам, има връзка между макроекономиката и социалните е, проблеми. Е, ако не го направим, просто ще си, значи, си затваряме очите за причините на всички проблеми, за които говорим. Благодаря. Благодаря, е, господин, господин Хетман. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Документът, който той ни предлага, очевидно има социална окраска, ясна социална окраска. Когато става дума за социалното неравенство, особено. Но питам се, защо в доклада не се казва повече за, нещо повече за насърчаване на по-висока заетост и на растежа? Като че ли доклада изброява основните проблеми, без да сочи пътят, по който ние смятаме, че трябва да се върви, за да се постигне по-бърз растеж и по-висока заетост, за да се преодолеят проблемите на Европа. Защото това е което искаме. Растеж, а не по-нататъчна стагнация. Знаем, че безработицата намалява, но съществува огромния проблем за временните трудови договори, краткосрочни. И това е един бич, пред който са изправени европейските работници в момента. Друг проблем е данъчното облагане. То беше споменато от докладчика. Съгласен съм с госпожа Язовецка. Увеличаването на цената на труда чрез по-високи данъци няма да създаде работни места. Бизнесът трябва да, да има възможност да използва временни трудови договори, краткосрочни трудови договори, обаче те са а, особено а, а, вредни за работата на младите, за заедостта на младите. Но данъците трябва, защото облагане трябва да бъде използвано за стимулиране на економиката. Малките и средни предприятия са именно онези, на които трябва да обърнем внимание. И не виждам това да е направено в този документ. Не се казва каква помощ трябва да окажем на малките и средни предприятия, които играят решаваща роля в европейската економика и в създаването на нови работни места. Те, разбира се, генерират и данъчни приходи за правителствата на страните членки, които им дават възможност от своя страна да отделят средства за социални нужди и да преодоляват до известна степен социалните различия. Не виждам предложения за конкретни предложения за борбата с бедността. Съгласен съм с главните насоки на доклада, за какви е, видове на равенство става дума, но също така, освен да се установяваме фактите, необходимо е и да направим препоръки. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Сега ще дадем думата на представителя на комисията, госпожа Кар... Карола... Карола Бутон. Има думата от името на комисията. Благодаря, е, господин е, председател. Благодаря на докладчика за неговият е, богат съдържателен доклад. Искам накратко да се върна върху процедурата за специфични препоръки към отделните страни, конкретни, отделни за всяка. Те се публикуват достатъчно време предварително. Комисията публикува своят анализ на тези препоръки в края на февруари, за да може те да бъдат освоени и прилагани по-нататък тези препоръки. Това първо. Второ, да кажа нещо за неравенството, което споменава докладчика и няколко от изказалите се тук депутати. Истина е, че в конкретните препоръки за страните, специфичните препоръки за страните, не се казва нищо за преодоляване на неравенството. Но имаме препоръки за намаляване на различията в системите за социална защита, например. Нещо, което има голямо значение. И последното, което искам да спомена е, че комисията е съгласна, че дългосрочната безработица е увеличаващ се процент, увеличаващ се проблем. 50% от безработните вече стават дългосрочно безработни. Затова работната програма на комисията за тази есен съдържа инициатива за борба с дългосрочната безработица. Има и редица други елементи в доклада, на които няма да се спирам. Но а, това бяха двете неща, които исках да кажа за процедурата, която сега е променена и за борбата с а, неравенството. Благодаря на всички за пространната дискусия. Тя разкрива колко важен е този доклад, колко голяма е неговата тежест. Позволете ми сега да аз да направя една кратка бележка. Няколко пъти стана дума за гъвкавост и сигурност, така наречената флекс, security. Аз очаквам а, все още доказателство за това явление, което предполага да е, съдържа понятията е, баланса между сигурност и гъвкавост, да чакам доказателство за приложимостта. Е, хората съзнават, че трябва да бъдат гъвкави, но това е за сметка на сигурността и поемат заплати, работа по заплати, която не може да ги изхрани. Това е основният проблем, защото това развитие разкрива все по-малко, все по-голямо подценяване на човека в европейския модел. След като хората, дори при тези условия, живеят в постоянна несигурност, критиките се засилват и, то, и отляво, и отдясно, и от центъра а именно, че Европа трябва да се ангажира и да заеме позиция, включително и по отношение на комисията за решение. Срок за изменение 22 юли тази година ще гласуваме на 23 септември тук в комисията. На 15 октомври ще гласува комисията по економически въпроси. Обеден съм, че до тогава докладчика и е, докладчиците в сянка ще постигнат много добри резултати. С което, ако не бъркам, е, стигаме до края на сутрешния дневен ред Три без пет, припомням, е, трябва да се срещнем тук. Е, е, искате дум, колег и Сержо, ако позволите да кажа и аз нещо накратко за изказаните мнения. Ще бъда наистина кратък чуха се много сериозни изказвания, заслужава си те да намерят място в общия дебат. Основният момент, който кристализира тук е, че трябва да преминем към конкретни решения. Спомням си една дискусия с комисията, препоръки, конкретните препоръки по страни по-специално и Наистина, има граница във времето и е трудно да по конкретни и разнообразни проблеми да се направят общи препоръки. Например, е, Германия. Германия, където има възможност за повече инвестиции предвид е, търговския баланс на страната, докато в Испания нещата стоят по различен начин. Ние имаме най-висок индекс на бедност в сред работещите, най-високия в цяла Европа. Така че говорим за конкретни ситуации в дадена страна. Но всичко това не може да се отрази в един доклад от две странички. Трябва да търсим общото, допирните въпроси. Как е възможно, например, на базата на възлаганите тук от комисията доклади, как можем чрез тези доклади да постигнем постигнем и да запазим един економически и паричен съюз при толкова много разлики и във възнагражденията, и в социалните осигуряване, разбира се, в условията на економическа криза нещата се израждат. Тя се превръща в системна криза, особено младежката безработица добива измеренията на публичния дефицит и на, обществена, на обществената задлъжнялост. Да, търсим е, възможности, живеем в една, условията на еднаква валута и все пак стабилност няма. Има макроекономически дисбаланси, които застрашават и хората, но и економиката като цяло. Говорим за социален дъмпинг, но не само за това. Например, в някои държави членки безработицата е между 25 и 30%. Говорим за това, че стотици милиони хора е, са изправени на прага на социалната бедност, на социалната изолация в средносрочен план това ще се превърне в сериозна заплаха за економическата стабилност. След това реформата на трудовия пазар. Неодавна имах възможност да заявя в рамките на дискусията с компетентния еврокомисар, че аз съм с съглас, бях съгласен преди година с госпожа Меркел, когато тя каза е, в дебат с економ, економисти и инвеститори, че а, те са проявили с твърз голяма гъвкавост в Германия. Да, това е необходимо, когато економическите отношения и ситуация се влушават, предприятията, предприятия трябва да имат възможност. Но сега целият пазар е базиран на гъвкавост. Да реагираме на економическата криза, но всичко това е за сметка на работещите те не получиха закрила и защита. Затова мисля, че тази гъвкавост трябва да бъде приведена в съответствие с е, съвременните условия. Прекомерната гъвкавост разрушава социалната съвест и разрушава трудовите пазари. За, постави се въпроса за задлъжнялостта. Личната, частната задлъжнялост е по-голям проблем, отколкото обществената задлъжнялост. И въпреки това, ние ни обръщаме подобаващо внимание. Тук има два аспекта. От една страна, фирмите с които се занимава е, Европейската комисия, но и семействата, те остават извън кръга на вниманието. Говорим за малки и средни предприятия и за домакинствата, които са изложени на ударите на е, економическата строгост, е, економическата криза и така нататък. Всичко започва от домашното огнище още. Това е минимално изискване човек да може да обитава достойно жилище. Трябва да помолим комисията, когато говори за, мисли за задлъжнялостта, да включи и личната задлъжнялост в общата задлъжнялост. Сега за срочните трудови договори те представляват една пазарна ниша, която може да бъде подкрепена, когато става дума за доброволно участие. Да речем майки, които искат да работят на съкратено работно време, студенти, които искат да изкарат някой лев и така нататък, някоя пара и така нататък. Но сега броя на временните договори нарасна с 4 милиона и повечето от тях не са сключени на доброволен принцип. Това са хора, които искат цяло пълно работно време, но трудовия пазар не им го предлага. Това означава, че за нуждите на трудовия, че са взети предвид удовлет, нуждите на трудовия пазар. Почти половината заети на временни трудови договори в Европа са сключили тези договори пряко волята си. По това трябва да помислим. Иначе мисля, че има достатъчно възможност да постигнем консенсус, да изработим хубав документ. Благодаря на всички изказали се. Споделя много отказаното от вас председателят казва, пожелавам на добър час, спомена още веднъж срок до изменение 22 юли, а сега приятен обяд и не забравяйте да дойдете тук свежи и красиви в 3 без 5, за да си направим колективна снимка. Приятен обяд!